вчера е разпространен. Имате ли коментари или наблюдения по протокола от вчера? Не виждам някой, който има бележки. Считаме протокола за прият. Бих искал да ви информирам, че от разпускането на парламентарната сесия на 18 април, председателя заедно с председателя на съвета са подписали 47 законодателни акта, които са приети съгласно обикновената законодателна процедура в съответствие с правило 78 от правилата на парламента. Заглавията на тези актове ще бъдат публикувани като част от протокола на настоящото заседание. Сега следва да изберем заместник председателите на Европейския парламент. Получил съм следните имена. Кастало, Чиразова, Добрев, Аутхалтала, Утазаре, Ярка, Караш, Колая, Копац, Крашнодевски, Магинес, Пападимолис, Силва Перейра и Вилан, както и още няколко. Кандидатите казаха, че приемат своите номинации. И за това сега ще започнем с гласуването. Гласуваме по първия лист. Нека да ви уведомя за част от процедурните правила. Първо, квесторите са същите, които участваха в избирането на председател. Преброителите, извинявайте, са тези, които бяха участници в първата част. Филип се тук, някой друг още. Добре, тогава всички преброители са на лице. Allora, Non abbiamo segnalazioni di assenze, quindi proseguiamo. Никой не ми е предал за липсващи преброители. Поради тази причина ще започнем. Преброителите ще, работят, ще гласуват на края на гласуването. Тъй като имаме повече кандидати от постовете, които трябва да се вземат. Започваме да работим по силата на правило 17.1. При единично гласуване ще изберем заместник-председателите, 14 от тях. И ще го направим възоснова на реално преброените гласове. Ако имаме абсолютно мнозинство. Ако не успеем да изберем толкова колеги, които да заемат постовете, то ще има второ гласуване по силата на същата процедура, за да можем да разпределим оставащите позиции. Ако се наложи трето гласуване, ще имаме относително мнозинство. И ще ползваме тази процедура. Ако имаме равен брой гласове, тогава по-възрастният кандидат ще бъде избран. Eh, Господин Гета, дали бих могъл да ви помоля да отидете в кутията за бюлетини, до кутия за бюлетини LM. Това е в правилата. Господин председател, ще се. 21% от членовете на Европейския парламент са нови. Би трябвало да знаем кои са хората, които се предлагат за заместник председатели. Може ли да помолим да се изкажат накратко, за да се запознаем с тях? Знам кои са кандидатите от нашата група, но не знам кои са кандидатите от другите групи. Благодаря. Във връзка с вашия коментар, Конференцията на председателите реши, че това ще бъде процедурата, която ще следваме само за избиране на председател, а не на заместник председатели. Поради тази причина нямаше как да го включим в дневния ред. Сега ще помоля да приключи раздаването на формулярите и съответните пликове към тях. Има 14 поста, които трябва да бъдат взети, така че всеки от вас трябва да гласува за тези 14 поста. Трябва да гласувате поне за 8 от кандидатите. Иначе вашата бюлетина ще бъде счетена за недействителна. Разбира се, няма как да гласувате за повече от 14 от кандидатите. Ако направите това, вашата бюлетина също ще бъде счетена за невалидна. И така, моля гласуването да започне. Ще направим пауза докато чакаме да приключи гласуването. Пожелавам ви успех! Allora, la votazione è chiusa. Invito gli scrutatori. Нека да ви съобщя, че гласуването приключи. Нека да поканя преброителите да започнат преброяването. Междувременно обявяваме отново прекъсване и е, ще бъдете свикани с звънеца. Благодаря.